139 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, приема се. 127 за, против, приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 5.а за против. Отхвърля се 6 за против. Приема се 7 за против. Приема се 8 за против. Приема се 9 за против. Задържава се приема се 10 за Приема се 11 за Приема се. Точка Б, съображение Б, 12 първа част за против, въздържали се, приема се втора част за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 за против, отхвърля се 15 за, против, Въздържава се, приема се 16 за, против, отхвърля се 17 за, против, приема се 18 за, против, приема се 19 за, против, приема се 20 за,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 Отхвърля се. Едно. За. Против. Приема се. Две. За. Против. Приема се. Три. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четири. За. Против. Въздържали се. При... Не, не ми е ясно. Електронно гласуване, моля. По 17Б, изменение 4. Край на гласуването. четири против, 20 за, 4 въздържали се. Отхвърля се. Комисията по регионално развитие и изменение е четвърто от тази комисия за против, въздържали се. Е, шесто изменение за против, въздържали се, приема се. Има още те три, 7, 8 и 9 на реги, които, ако сте съгласни, гласуваме заедно. Трите за, против, при, приемат се. И сега на комисията по търг... търговия Инта, едно за, против, приема се. Итре, Итре 3 и 4, ако сте съгласни заедно. За, против, въздържали се, приемат се може да предложим да гласуваме Блок, измененията 6, 7, 10, 11, 12, 15 на ИТРЕ. Не, едно по едно. ИТРЕ 6 за. Против. Въздържава се приема. ИТРЕ 8 за. Против. Въздържава се приема. ИТРЕ 10 за, против, въздържали се. Приема се и 13 за, против, въздържали се. Приема се и 12 за, против, въздържали се. Приема се и 15 за, против, въздържали се. Приема се и 17 за, против, въздържали се. Приема се и 19 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис на Хитре за, против, въздържали се, приема се. 21 на Хитре за, против, въздържали се, приема се. Итре 24 за, против, въздържали се, приема се. И последно, окончателно гласуване на целия текст по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 44, нито един против, 6 въздържали се. С голямо мнозинство доклада се приема. Поздравление за господина Лугоряно. Сега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 против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, Приема се компромис 4 за. Против. Приема се изменение 60 за. Против. Приема се 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 за. Против Отхвърля се. 64 за. Против. Приема се. 65 за. Против. Въздържали се. Приема се. 66 оттегля. 67 за. Против. Приема се. 69 за. Против. Отхвърля се 6, 70 за против. Отхвърля се 71 за против. Приема се компромис 5 за против. Въздържали се. Приема се 77 изменение за против. Приема се 77 за против, приема се 78 за, против, приема се 79 за, против, въздържали се, приема се 80 за, против, въздържали се, отхвърля се 81 и 84 са идентични за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, отхвърля се. Устно изменение номер едно за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 за. Против. Приема се. Компромис 7 за. Против. Приема се. Изменение 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8 за. Против. Приема се. 99, съвместимо с 8 компромис, за, против. Отхвърля се 102. Добре, ще контролираме 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 на 25. Отхвърля се на косъм. 102. Против. Приема се 103 за. Против. Въздържали се. Приема се 104 за. Против. Въздържали се. отвърля се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 за против, въздържали се, приема се 112 за, против, въздържали се, приема се, но не съм сигурен. Хайде да го проверим. 112. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 21 против. Приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се 114 за, против, въздържали се, приема се 115 за, против, въздържали се, приема се 116 за, против, отхвърля се 117 за, против, не ми е ясно. Ще ви помоля пак да гласувате електронно. Изменение 117. И иначе ви дигате високо ръцете, да не губим време. 13 на 14 против... Ето, не сте вдигнали ръце, иначе щях да видя, че сте мнозинство. Отхвърля се. 118 за. Против. Въздържали се. 119 за против, въздържали се, приема се. 120 за, против, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, против. Стори ми се, че е отхвърлено. 122 електронно гласуване. Край на гласуването. Вие на, майбуна ли ме правите тук? Дилите се. огромно мнозинство. Вече вани не ви се работи. Отхвърля се. 123 За. Против въздържали се, приема се. 124 за, против, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 2 за, против,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 146. Не, пардон, 142. Поправя се председателя. За. Против. Мисля, че се отхвърля. Добре, 142 като нас не съм сигурен и подвеждам и другите. А да, с двама души повече. 27 на 25. 142. 143 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 144 за. Против. Въздържали се. Приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, отхвърля се. 150 за, против, приема се 151 за, против, въздържали се, приема, отхвърля се 152 за, против, въздържали се, приема се 154 за, против, въздържали се, отхвърля се 153 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 с устно изменение от докладчика за против, въздържали се, приема се 164 за, против, въздържали се, приема се измен... устно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се 165 за, против, въздържали се, приема се 167 за, против,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 Приема се. 16 за. 17. Приема се. Пришло 17 за. Против. Отхвърля се. 18 за. Против. Приема се. 19 за. Против. Въздържа се. Отхвърля се. 20 се оттегля. 21 за. Против. Въздържали се приема за 22 за. Против. Въздържали се приема се 23 за. Против. Въздържали се приема се 25 за. Против. Въздържали се приема се 26 за. Против. Приема се 27 за против, Задържава се, отхвърля се. 28 за, против, отхвърля се. 29 за, против, въздържа се, от... приема се 30 за, против, въздържали се, приема се 32 за, против, въздържали се, отхвърля се 33 за, против, Отхвърля се. 31 за. Против. Приема се. 34 за. Против. Приема се. Против. Приема се. 36 за. Против. Отхвърля се. 3. Изменение едно за против. Приема се. Две, три за против. Приема се. 4, черта 7 за против. Приема се. 5 за Приема се седмо за. Против. Въздържава се. Приема се. 8, 9, 10 предлагам да се гласуват заедно. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 11 за. Против. 12 се приема, 12 за се отхвърля, 13 за против. Приема се и крайната резолюция е електронно гласуване. Започнете гласуването. Кюза la votazione. гласуването единодушие, никой не е против, 7 въздържали се, 46 за голямо мнозинство. Поздравление за докладчика господин Галер. Сега стигаме до доклада. Ок, извинявайте, Bene, possiamo procedere. Да. Преминаваме към доклада за рамковото споразумение между ЕС и Либия. Доклад, го между 25-то изменение се отегля. Ще гласуваме първо устно изменение на докладчика, който е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, устно, за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. Изменение 31 за, против, Отхвърля се. 32 за. Контрол. Изменение 31. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 против, 25 за. Отхвърля се. изменение 32 за. Allora, c'è una richiesta di intervento. Има Можете ли да отчетете моя глас? Защото е, не просто натиснах погрешното копче. Е, Дори и така са поравна и т.е. не пак се отхвърля. <laughs> Може би да дадат кафе на колегата, като не се е събудил. Гласувахме току-що 31-во. 32-ро за, против, отхвърля се 33 с устно изменение към него за, против, въздържали се, приема се 34 за, против, приема се 35 за, против, въздържали се, отхвърля се 36 за, 36 за. Против. Приема се 37 за. Против. Приема се. 38 за. Против. Отхвърля се. 39 за. Против. Не съм сигурен в резултата. Моля, гласувайте по електронен път. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 30 на 21. Един въздържан. Компромисо. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, не стана ясно. 47 моля, гласувайте с електронните карти. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Да, отхвърля с един глас. 27 на 26. 48 за. Против. Въздържа се. И тук не ми стана ясно. Моля, прегласувайте с картите 48 изменение. Аперта la votazione. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Да, същото. 27 на 26. С един глас се отхвърля. 49-то, моля. За. Против. Отхвърля се. 50. Искате 49. Що ми искат, ще го направим. Губим време, но моля електронно гласуване. По 49. 49. <laughs> Chiusa la votazione. Eh beh, ma se me lo chiedono. Eh. 28 на 24. Отхвърля се. 50 за. Против. Приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ма не съм много сигурен. 51. Гласувайте с картите по 51. Край на гласуването. 27 на 25. Дала съвсем на косъм. Приема се. 27 за. И следващото, 52 значи, не стана ясно, да, пак гласуйте електронно. Двадесет и шест на двадесет и четири. Приема се. Петдесет и три за. Против. Приема се. Петдесет и пет за. Против въздържали се, отхвърля се 58 за, 50 55 отхвърлихме. Значи трябва да гласуваме 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-57 сега за, против, Отхвърля се 58 за, против. Отхвърля се 59 за, против. Отхвърля се 60 за, против. Въздържа се. Отхвърля се. Компромис четвърти за, против. Приема се изменение 10 за, против. Отхвърля се 11 за против. Въздържали се. Бих казал, че се отхвърля, но не съм сигурен. 11 моля ви се с картите. Ерта ла вотационе. Сулемендаменто 11. Изменение 11 Гласуваме. Край на гласуването. 29 на 23 отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Отхвърля се. 16 за Против. Приема се. 17 за. Против. Не е ясно. Електронно гласуване. Aperta la votazione sull'emendamento 17. Кюза ла вотационе. Изменение 17. Ето, виждате ли, 20 6 за, с един глас се при, прием. Изменение 18 за против. И тук не съм сигурен. Хайде и 18-то да проверим. Моля, гласувайте. Ще някой гласува май. Не приключваме с гласуването. 27 не, 25 за. Отхвърля се 19 то за. И тук електронна проверка по 19-то. Chiusa la votazione sul 19. Крайно гласуването. 29 на 24. Отхвърля се. 20. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 21 и 2 за, идентични за. Приемат се. 23 за. Против. Приема се. 20 и 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно за против. Приема се 2 за против. Приема се Три. за против. Приема се четири за. Приема се Пет за против. Приема се и крайната резолюция е електронно гласуване. Край на гласуването. с едно кафе, което липсва на Зиндагъл. Тук можете да аплодирате. 15, 52 и всичко друго, нито един въздържал се, нито един против. Браво на оратора. Тук ще направим техническа почивка за 5 минутки. После ще продължим с гласуване. колеги. Колеги, много ви моля. Колеги, трябва да започнем нашата работа. И разполагаме с ограничено време. Така, днес трябва да обсъждаме предложение за резолюция относно доклада за напредък на Турция. Нашата докладчица е Рима Оймен Руйтен, така че много я моля да се изкаже. А, но трябва и малко тишина, за да може да каже каквото има да каже. А, преди да започнем дебата, нека тя ни каже какво мисли по въпроса. Искам да ви да ви спомена само, че срока за внасяне на изменение е 10 януари, 2011 12 часа. След това ще обсъдиме проекто резолюцията и ще обсъдим измененията на 1 февруари. И ще гласуваме тук в нашата комисия на 10 февруаря. Сега давам думата за 5 минути на докладчика Омен Ройтън. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря. От... Е, след няколко дни ще получите новия доклад. Е, аз подготвих този документ на основата на доклада за напредъка на комисията и проведах разговори, консултации не само тук в Брюксел, но и в Турция. От друга страна, следа много отблизо а, турските медии и затова смятам, че съм направила едно обективно, един обективен а, доклад, в който а, споменавам не само отрицателните аспекти, но и положителните аспекти. Същевременно съм определила и някои приоритети в предишния си доклад, знаете, за мен е основното в сътрудничеството ни с Турция бяха копенхагенските критерии. Копенхагенските критерии са е, в крайна сметка една от централната, сърцевинната ценност на Европейския съюз и който иска да се присъедини към нас, трябва да спазва тези критерии. Става дума за демокрация, човешки права, върховенство на закона и независимо правосъдие. Това са, господин председател, ценностите, които се споделят от страните членки на Европейския съюз и които трябва да споделят и всички държави кандидатки. Значи, още веднъж повтарям, това са едни политически критерии. И те са по-важни, отколкото откриването на отделните глави. Сега, имаме един проблем, също ключов проблем, Кипър. Е, за който все още не, не е намерено трайно решение. Ако тези политически критерии трябва да бъдат е, да станат действителност, това означава, че трябва да има реформа и то много дъл, дълбока реформа навсякъде. Но а, е, политическите а, партии са много поляризирани. И самото общество е много разделено, не само по отношение на реформите. За да се демократизира и модернизира турското общество, ще трябва да се търси компромис и да има наистина политическа воля за а, напредък и компромис. И още нещо, което съвсем не е ново, господин а, председател. Много път съм го споменавала. Политическите партии трябва да могат да разговарят една с друга. Не можем от една страна всеки да дърпа към себе си. Правителството трябва да търси консултация с опозицията, която да не отхвърля пък а, нейното а, подадената ръка. Трябва да има и системна реформа, господин председател. Миналата година бях така много ентусиаст относно така, от, отварянето на демократическия процес, разширяването на демократическия процес и е, така новото виждане, новия поглед към кюртския проблем. Но много, много беше казано междувременно. Наистина имаше много положителни крачки. Но не мога да кажа, че има една системна стратегия или една системна политика в областта. Така че аз призовавам това демократическо отваряне на цялостното турско общество да, да се по някакъв начин да се а, изрази в конкретни факти. времено има много закони, които бяха приети, но има проблеми с прилагането на законодателството. Измененията на Конституцията обсъдихме ги многократно и а, референдума а, също е, може да бъде крачка напред, но в никакъв случай не трябва Конституцията да, да се променя изцяло. Аз разговарях и с членове на опозицията и те дори признават, че има необходимост от преразглеждане на Конституцията, за да могат нещата да се систематизират и се надявам, че след изборите това ще може да стане. Сега, някои от положителните аспекти, които трябва да се подчертаят, господин председател. Има наистина граждански контрол над армията и това е положително, но и съм загрижена относно натиска, който се упражнява над медиите и ограничаването на правото на, на свободата на словото. Член на 301, знаете, че той току-що претърпя изменения. Но след натиск от правителството и съдебната система, като че ли медиите се самоцензурират и това е много пагубно за обществото. Необходимо е да има многообразие на мненията, да има е, плурализъм. Що се отнася до правата на жените, трябва да се вземат допълнителни мерки за улесняване достъпа на жените и младите момичета до образование, защото комисията е отбелязала, че 200 хиляди млади е, момиченца все още не са а, обхванати в образователната система. А, що има доста случаи на насилие над жените, няма достатъчно убежища за жените, които а, са а, жертви на насилие, но ако съществуват убежища, те могат да седат в тези убежища не повече от 3 месеца, така че трябва нещо да се направи за това, господин председател. що се отнася до развитието на едно устойчиво гражданско общество. Измененията в Конституцията създават основа за това. И, но мисля, че самото общество трябва да търси повече възможности и начини да води е, един граждански диалог, включително и с синдикатите, е, наистина страната може да отбележи още много голям напредък в тази област. А, също така енергийна, енергийната политика. А, значи казах, има определено, определен напредък в тази област. По Кипър, както казах, няма напредък. А, по а, външната политика Турция играе ключова роля в региона, има много положителни крачки напред, но мисля, че трябва да има по-добро координиране на турската политика с европейската политика е, за стабилността на региона. Значи, е, господин председател, мисля, че трябва да се ограничиме в броя изменения, защото целта е да отправим едно ключово послание. И в разговорите с докладчиците Сянка се опитваме този доклад да бъде наистина приемлив за всички. Сега докладчиците в Сянка по две минути всеки един. Господин Хорст. Господин председател, много внимателно прочетах е, доклада и смятам, че и като миналата година документа е с високо качество. Целта е да е, постигнем максимално и да, и да се информираме за напредъка на Турция по пъти към присъединяване към Европейския съюз. Ще анализираме препоръките а, е, и ще се постараем да внесем минимум изменения. Мисля и обаче, че трябва да наблегнем на някои аспекти, които вече са упоменати от докладчика, а именно, че процесът на реформи трябва да бъде подкрепено от възможно най-широк консенсус между правителството, опозицията, цялата политическа класа и цялото турско общество. През 2010 година има напредък. Конституционната реформа е пример за това. И приветствайки нейното приемане. Ние съжаляваме, че няма по-широко споразумение между правителството и опозицията, за да се напредне е, и в областта на другите демократични реформи в Турция. И накрая бих искал да се обърна към председател, председателя. Може ли да се отложи с една седмица крайния срок за внасене на изменение. Защото 10 януари е първия ни работен ден след празниците. И мисля, че отлагането с една седмица ще е добре за всички. Да, ще, ще видим как можем да направим. Две минути за господин Ламсдорф. Господин председателю, аз също искам да благодаря за а, този балансиран проекто доклад относно съображение А, свързано с а, актуалния консенсус. Там са отразени така, както ние ги виждаме тук в а, комисията. Преговорите продължават, процесът е труден. Текстът съдържа някои критики, от части и от либерална гледна точка. Казвам, че сме много благодарни на докладчика за, тази, за този подход относно свободата на мнението. Също и изпълнението на копенхагенските критерии. Това са не отмени приоритети. от страна на правителството е, имаше преследвания на определени медии, журналисти и свободата на пресата в Турция не е претърпяла никакви промени, все още е ограничена. При разговорите ми с колеги от турското, турския парламент, многократно а, подчертавах, че трябва да се премахне 10 бариера за влизането на определена партия в ам, парламента. В рамките на ОИСР няма друга такава държава с а, толкова висока бариера. Е, трябва да се премахне поляризацията в е, политическия живот. И това е едно много обосновано искан от страна на опозицията. Е, искам да се присъединя към казаното на господин Обиес, че 10 януари е много ранна дата за внасянето на измененията. Ако може да ам, преместим срока до 17 януари, ще е много добре. Благодаря на колегата, Ламсда, е, на колегата Ламсдорф. Две минути. Госпожа Флотр. Благодаря. Като всяка година Кирия представи представя един много изчерпателен документ по всичките аспекти, които искаме да се запознаем. И за нас, докладчите Сянка, е много приятно да работим възоснова на такава богата документация. Искам да се застъпя пред вас в, контекста на преговорите и състоянието с Турция, вече е настъпилата умора, да можем с този доклад да изпратим по ясно и остро послание, сигнали, които като придадем повече релеф на доклада, да по-ясно да бъдат показани слънчевите петна и сенките, да се види къде, къде са плюсовете и минусите, за да може да се интензифицира комуникацията между Европейския съюз и Турция е, нашите, особено турски колеги от парламента. Много е важно, именно поради контекста, в който се намираме. Например, по отношение на свободата на печата и медиите въобще. И свободата на изразяване. Основа на всяко едно демократично общество. Трябва да сме още по-ясно, още по-критични, защото положението не е допустимо. И това трябва да кажем това категорично, рязко. И още повече да демонстрираме загрижеността и изискванията си по този изключително важен въпрос. По същия начин трябва с повече енергия да подкрепим процеса на конституционална реформа като същевременно а, трябва да наблегнем и да не на проблемите. Не трябва да пестим усилията си, трябва да разтърсим държавите членки да призовем съвета да отвори глави 23 и 24 за човешките права, правосъди и основни права. Приключвам. По отношение на кипърския проблем – има искане, което не е в контекста на преговорите не е прилагането на протокола трябва да бъде подчертано, всъщност вие го правите, но можем да поискаме Европейския съюз да активизира този протокол, както направи за търговията за Северен Кипър. Така че аз пледирам да а, направим по-интензивни политическите послания, за да може да се интензифицира диалога и преговорите. Госпожа Джанако, Гянако. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчика за нейния доклад. Да, в доклада се съдържа информация, която посочва, че има постигнат напред от страна на Тур Турция в някои области, но всъщност все още стои проблема за признаването на Кипър. Това е една кандидата членка, която не признава една а, настояща държава членка. През май 2010 имаше една среща на високо ниво и Имаше група на... Беше основана група на министрите и на държавните секретари, които трябваше да работят за това да се разрешават полетите над е, Кипър и да не се нарушават въздушното, да не се нарушава въздушното небе на държавите. Тази тема нека да бъде засегната и тя в доклада. Като цяло смятам, че докладът е отличен. Благодаря, госпожа Янако. Господин Хатиолю. Господин Кирия Ноуме, εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθούμε πολύ προσήλωση Колеги, много отблизо следиме условията на турското общество към, по пътя към демократизацията, за промени на структурите. Отбелязахме е, измененията внесени в Конституцията, в, въобще положителни, е, положително развитие в цялото общество. Е, подобряването на положението в Турция е добро за целия регион. А, Госпожа Ройтен прави много подробен и реалистичен анализ на ситуацията, но трябва да включи и някои допълнителни неща, като например основите за споразумение на Кипърс, по кипърския проблем, защото е, не можем да смятаме, че, че нещата ще се променят от днес за утре. Не, трябва също да се спомене и Фамагуста. Е, от 36 е, години около Фамагуста има само змии и плъхове. Там няма граждани, няма хора. Просто един град, който се руши. Това е е, един град, който от друга страна е тясно свързан с европейската култура, с европейското изкуство. И аз мисля, че в доклада трябва да се настои, настоява за връщането на този град, в който няма жива душа от 36 години. Това е един е, град призрак. Турция трябва също така да разреши преминаването на кипърски самолети над небесното, в небесното си пространство. Това също трябва да залегне в доклада. Господин Салавракос, две минути. Благодаря, господин председателю. Първо искам да поздравя госпожа Омен Ройтен – тя е изготвила един много балансиран доклад. Тя е обхванала тези области, по които Турция отбелязала напредък. напредък. И тя също така е подчертала областите, в които Турция не е постигнала напредък. Аз следя този въпрос от години. И смятам, че правителството на Ердоган прави стъпки напред, но в същото време ние установяваме, че властта е прекалено цен... Има центрове на властта, които създават една парадоксална ситуация. Ситуация, която е странна. Имаме официалното правителство на Ердоган – които подават ръка на съседните държави и външния министр казва, че няма проблеми в региона. Това от една страна, но от друга страна се нарушава въздушното пространство на Гърция с военни турски самолети, които нарушават въздушното пространство. Um... беше установено, че 18 военни турски самолети а, са навлезли в въздушното пространство без разрешение. Има 14 нарушения на правилата, които са довели до 13 нарушения в гръцкото въздушно пространство. Това е в областта на островите Лесбос и Киос. Ако а, Турция иска да стане а, държава членка на Европейския съюз, трябва да подобри взаимоотношенията си с съседните държави. Това е проблем свързан с, а, с поведението на Турция. Да, имаше промени в Конституцията и показва, че турското общество има доверие в управлението на е, Ердоган. И това доверие намери своето отражение в референдума. Смятам, че Ердоган ще използва максимално това доверие, ще използва подкрепата на турското население. И той. От друга страна обаче позволява на властите да се облагодетелстват от тази ситуация. Светът е готов да приеме Турция, но Турция трябва да е, разбере, че трябва да се съобразява и с другите а, е, играчи в този процес. Благодаря, господин Хауърд, за две минути. Благодаря на а, е, докладчика. Има едно широко спор, а, споразумение с а, Турция. Обаче тя не а, обхваща нуждата да се а, отворят преговорите по глава конкуренция. Трябва да помислим по този въпрос. Също така ние ще можем да обсъдим въпроса в пленарна зала след среща на върха в съвета. А, Турция е стратегически партньор. Има изменения. Член 5 за прилагане свързан с изпълнението на а, референдум за Конституцията. Трябва да се гарантира свободата на мнение и изразяване. Член 18 не трябва да се казва, че няма напредък по а, правните а, рамки. Член 23 имало увеличаване на убийствата и всичко трябва да се направи, за да, за да получим информация по този въпрос. 28 параграф. Тези специални въпроси, свързани с управлението на правителството. 39 параграф също засяга отношенията с Иран. Трудно да се достигне един балансиран компромис и миналата година нашата група а, успя да постигне напредък по преговорите с а, Кипър и ние се надяваме, че ще имаме един конструктивен диалог до окончателното приемане на доклада. Аз вярвам, че трябва да заменим думата диплор с регрет и а, военните части, които са били изпратени, са имали а, обратния ефект. И искам да кажа, че трябва да се придържаме. Добре е да променим срока, защото трябва да се консултираме с нашите групи в рамките на комисията. Благодаря, господин Касолиди, за две минути. Where is You, Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Олман, която ни представи един много балансиран и обективен доклад и също така да подкрепа казаното от господин Ламсдърт. Основното, разбира се, както казаха и двамата, са копенхагенските критерии и ние всички изразяваме загрижеността си относно свободата на словото и свободата на евроразповеданието и защитата на религиозните малцинства. Що се отнася до, до политиката, а, би било добре да има повече напредък по по отношение на Иран и Израел. Що се отнася до Кипър, като че ли напредък е по-скоро фиктивен. А проблемите свързани с отваряне на главите за преговори, трябва да бъде подчинено на прилагането на протокол от Анкара който на, на практика е, е замразил отварянето на 8 глави. Така че, нека бъдем много предпазливи какво ще бъде посланието ни. Ние не искаме да бъдем много критични спрямо Турция, но трябва да бъдем критични спрямо а, потъпването на човешките права, искаме е, от друга страна пък премълчаваме малко за Кипър. По този начин какво точно искаме да постигме? Сега, преди да дам думата на, на следващия оратор и след консултации с секретарията, е, се споразумяхме за отлагането до 18 януари 12 часа срока за внасяне на измененията, така че вашето искане бе удовлетворено. А сега господин Мавроникос, две минути. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да поздравя докладчицата за доклада. Бих искал да наблегна на един проблем. Проблема с Кипър. Проблема с Кипър все още не е решен. И възможността или вероятността да се намери решение ще зависи от нашата възможност да да спрем Турция да продължава да, да изпраща заселници. Само ако, ако успееме е, да а, ограничим Турция а, в тези действия, ще можем да намерим някакво решение на въпроса. Защото ако има все повече и повече заселници, а, решението на кипърския проблем е, ще бъде е, невъзможен, защото ще има повече заселници, отколкото е, кипърски турци в северната част на е, острова и това ще доведе до дисбаланс. Мисля, че господин Свобода беше внесъл едно изменение и сега искам да прочета. Да презоват турските власти да престанат изпращането на заселници на в северната част на острова, за да не се получи демографски дисбаланс и така нататък. Това според мен е, е един от основните компоненти на, за решаването на кипърския проблем и трябва да бъде част от този доклад. Господин Петърле, две минути. <clears throat> Е, Благодаря, господин председателю. Аз искам да се присъединя към поздравленията, отправени към докладчика. Тя е изготвила един много добър доклад. Аз се радвам, че тя съвсем ясно излага нещата. Доклада изпраща три послания. Първо, че а, има постигнат напредък от страна на Турция, но разбира се, някои процеси трябва да бъдат доизградени а, и трябва да бъдат до, а, изпълнени някои насоки. Второто ясно послание е, че а, реформите продължават да се изпълняват динамично. И на трето място, а, трябва да се разрешават основните проблеми, свързани с присъединяването на Турция. Кипър също беше споменат. Тук а, разбиранията са различни, които са доста по Турция очаква от, от Европейския съюз определени неща, които ние ги виждаме по различен начин. Важно е този процесът, свързан с промените в Турция, да бъде поощряван, така че да се стигне до едно окончателно решение. Аз съм съгласен с призива отправен за а, промяна в политическия живот, да се премахне поляризацията в а, а, партийната система, защото това няма да доведе до никакви положителни промени. По време на изготвянето на тези два доклада имаше много интензивни контакти с турските ни колеги, с опозицията. Важно е, е парламентарното измерение да бъде включено по-интензивно в нашите преговори. Аз съм на мнение, че тук става въпрос не само за гъвкавостта на а, турската економика. Трябва да признаем също така, че те са постигнали напредък. Напредък, който беше желан от страна на Европейския съюз. Е, също искам да подчертая, че ние интензивно общувахме с е, турското е, правителство. Господин Свобода за две минути. Благодаря, господин председателю. Някои коментари. Искам да спомена до какво ще доведе отварянето на нови глави. Не само става въпрос тук за Кипър също и за политиката за заселване и протоколът от Анкара. Някои държави членки не са готови и Турция не е съвсем готова, трябва да си го признаем. Това, което е, искам да поздравя е, докладчика за нейния доклад и тя подчертава, че има конфронтации в партийния спектър и след референдума се подчертава, че е било грешка, че се подходило на една по-широка основа. А трябва да се направи опит да се а, потърси връзка с а, другите партии. А, дори в рамките на опозицията там има различни мнения. Относно социалното измерение, и Армения, бих казал, че трябва да започне нов диалог между Турция и Армения. Турция, разбира се, трябва да ратифицира протокола. Това не е толкова лесно, като имаме предвид Азербайджан и на Горни Карабах, но все пак трябва да започне един нов диалог, който е абсолютно необходим. Има Относно Кюрдистан, там също не са направени много а, неща. Трябва да има по-интензивни действия, така че Турция да има а, смелостта да действа по-напред. Като цяло а, доклада е балансиран в взаимоотношенията с Турция може да а, се съдържа един много голям потенциал, който трябва да използваме и а, всичко трябва обаче да се случва със съгласие на Европейския съюз, а не нещата да се променят едностранно. Благодаря на колегата Свобода. Госпожа от за две минути. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Рия Олман за това, че подчертават правите, правата на жените в доклада, който според мен е, тези права са един приоритет. И аз бях приканила а, този проблем да залегне в а, доклада. Също квотите и наистина тук също благодаря И второ, този в този доклад има нещо, което без, безкрайно познато, и не, не е споменат проблема, свързан с носенето на забратките в университетите. Мисля, че това е важен момент. Второ, има проблеми, свързани с либерализирането на визовия режим, диалог. Също така правата на турските граждани по силата на споразумението за асоцииране. От друга страна, спомняте ли, че, че бехме говорили, че е необходимо да има едно широко допитване, да видим какво ще означава Турция за европейските граждани. Да, доколкото разбирам, няма достатъчно отворени глави по за преговорите до голяма степен може би поради това е по вина на Турция, но до голяма степен също и по вина на някои държави членки. така че трябва да видим какво може да се направи пред да се започнат отново или да се продължат по-скоро преговорите. И още веднъж искам да благодаря на Рия за доклада. Grazie onorevole. La parola all'onorevole Kovacev per due minuti. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Олман Рия за този балансиран доклад. Аз няма да повтарям казаното от колегите и ще наблегна на два аспекта. Точка 36 Става дума за отваряне, откриване преговорите по глава а, енергетика, което а, и приветства нератифицирането на междуправителственото споразумение за Набука, но това не е всичко. Сега страни като Австрия, България, Румъния и Унгария са готови да, да подпишат това споразумение, но на практика Турция използва случая да свърже това подписване с отварянето на главата а, за енергетика. Не, не, не, не смятам, че това трябва да бъде един инструмент за натиск. Ние при всички случаи трябва да подкрепяме отварянето на тази глава, но не във връзка с а, за споразумението. Ние не трябва да се подаваме на ултиматуми за Набуко. И второ, ратифицирането на протокола с Армения. Подписването на този протокол в Швейцария не е предисловие е, за разрешаването на конфликта с Нагорни Карабах. Просто по, по този начин няма да се създаде атмосфера на доверие между съседските страни ни очакваме от Турция да бъде един надожен партньор на Европейския съюз, но надежден партньор може да има само ако е, има взаимно доверие, т.е. да са подписани с протоколите, споразуменията и да се прилагат. Благодаря ви, господин Ковачев. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Искам да се обърна към госпожа Омен Райтен и да кажа, че аз се съгласявам с много от критиките, които тя е включила в нейния доклад и особено тези свързани с демократичния процес, който е в застой. Относно референдума, крайно време е да се поемат някои действия и аз подкрепям нейния призив – е, за цялостна промяна на Конституцията. Символични жестове и знакове не са достатъчни. Е, аз е, ще внеса изменения по този въпрос. Срещу има ам, дело, което се води срещу 150 млади политици и защитници на, на човешките права. Също и а, бойкота на кюрдските а, партии е тема, която трябва да бъде а, включена. Също и събитията в а, Дания, Белгия и други страни трябва да бъдат а, включени. ПКК се критикува в доклада, но нищо не се казва за спирането на огъня. Съвсем ясно трябва да заявим, че а, турското правителство трябва да влезе в диалог с а, кюрдски представители, така че да се предприемат конкретни мерки и да се гарантира а, на всички граждани, че те могат да се ползват от пълните си права. Благодаря. Госпожа Гомеш. Благодаря, господин председател. И аз искам да е, поздравя Рия Омен за обективния и балансиран доклад. Аз се присъединявам към, към уния, които казват, че е, трябва да се открият преговорите по главите за човешките права. Съм много загрижени е, относно по, по загрижена за свободата на словото и ролята, която а, Турция беше е, изиграла в а, полетите на ЦРУ. Аз също така приветствам това, че Рия е споменала квотите. Това е един много важен проблем. А, също така ратифицирането на ГАП, това е също един много важен проблем и добре, че е залегнал в доклада. Що се отнася до до Кипър, ако трябва да намериме точния тон, за да изпратиме важно, важно и целенасочено послание. Това е и в наш интерес. Ние не можем да да позволиме положението да да продължи по този начин, защото това е една, едно препятствие за по-нататъчния градеж на Европейския съюз. Така че, докато не, докато не се реши кипърския проблем, не, няма Европейски съюз на практика, така че това за нас това е приоритет. Можете ли да ни кажете няколко думи повече, няколко още нещо за корупцията? Защото ако продължиме, ако продължи търпимостта спрямо коруп, корупцията на ниско равнище, какво ще стане на високо равнище? Така че ние а, е, а, е, сме много загрижени за корупцията вътре в Европейския съюз, но в никакъв случай не можем да си затваряме очите пред корупцията в Турция. Благодаря, господин председателю. Аз е, поздравявам докладчика за нейния доклад. Аз съм съгласен съгласна за това, че трябва да има свобода на а, медиите и изразяване на мнението в а, Турция. Правата на жените все още не се, запазва, не се спазват. Трябва да има нулева толерантност към корупцията и мъченията. Турция е държава в процес на присъединяване. Тя трябва да се съобразява с европейските ценности, за да може да стане член на Европейския съюз. За съжаление, Турция не показва зачитане на универсалната декларация за човешките права. Също така тя не приема допълнителния протокол, а това са неизменни условия, които трябва да бъдат изпълнени от страна на Турция. Също така трябва а, да се разреши проблемът с Кипър, да се признаят правата на кипърските гърци. Има 500 църкви, които а, принадлежат към нашето европейско наследство, които също трябва да бъдат запазени и признати. доклада се споменава в Магуста и нуждата да се а, запази културното наследство в Кипър да се спре с разрушенията. Още повече трябва да се спомене в ем, доклада темата с заселничеството. Това е нарушение на разпоредбите, създадени от съвета на Европа. Хората в Кипър са страдали през последните 36 години и са били обект на религиозни преследвания. Етническо пречистване. Днес има по-малко от 300 марунети. Етническото прочистване продължава в Кипър и това е нарушаване на международните и европейски човешки ценности. Благодаря на колегата Папа Дополо. И сега госпожа Фирхада за две минути. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя Рия Оймен Ройтен за ясното политическо послание, което отправя с този доклад. Та бих искал също така да кажа, че тя е, така по, по, по, поставя основата за решението на кипърския проблем по много инфор, информиран начин. На основата на ценностите на Европейския съюз. Ние не мож... ние... Това трябва да бъде основата на решението на проблема, без никакви изключения, без никакви допълнения. Нека не забравяме, че правната комисия счита, че е, пряката търговия не почива на добрата законодателна основа. Нека да се върнем към решението на съвета за трайното решаване на проблема, когато обсъждаме проблем, когато обсъждаме напредъка на Турция. Трябва наистина да стъпиме на казаното госпожа Ром Олман Райтен. От... Относно процедурния въпрос, колегата ни представи един доклад. Отделните политически групи номинират свои докладчици в сянка. Добре е, когато докладчиците в сянка се занимават с този доклад, да имат повече време на разположение да се изказват. Разбира се, и мнението на другите колеги е, е високо ценено, но този доклад е доклад за Турция, а не е доклад за решаване на кипърския въпрос. Знам, че това е един много щекотлив въпрос, но а, нека а, политическите групи в парламент разглеждат този доклад като доклад за Турция, а не доклад за Кипър. Нека а, тази забележка да се отрази при следващото разпределяне на времето за изказване. Благодаря. Сега. господин Филори от Генерална дирекция разширяване. Ние с нетърпение чакаме неговото изказване. Благодаря ви. Съвсем накратко искам да кажа, че на този етап докладът се разглежда много внимателно от комисията и ще направя само някои предварителни бележки по политическите критерии, които са залегнали в този доклад. Оценката на комисията е много положителна. Доклада на госпожа Омен Ройтен отговаря напълно на нашите политически критерии и отразява отлично сегашното положение в Турция. Нейните заключения много, в много голяма степен се покриват с заключенията на комисията в годишния си доклад за напредъка, публикуван на 9 ноември тази година. Искам обаче да привлека вниманието ви върху една формулировка за сътрудничеството в борбата с тероризма, за да припомня, че в крайна сметка най-вече Турция искаше сътрудничеството на Европейския съюз в тази област – а, и може би при тази формулировка във вашия доклад а, читателят би могъл да се подведе, че имплицитно едва ли не критикуваме Турция, че не сътрудничи в тази област. Може би там текста трябва да бъде малко по-балансиран. Благодаря ви. Добре, чудесно. Мисля, че може да дадем сега думата на госпожа Омен Ройтен за последно. Господин председател, благодаря. Благодаря на всички колеги за техните коментари и положителни забележки. може ли да добавя нещо, господин председател? Аз се надявам, че нещата ще зависят до голяма степен от измененията, които ще а, получим и ще бъдат внесени. На второ място, а, аз знам, господин Ламсдорф, че а, има разделение тук а, в а, парламента между това дали Турция да бъде приета или не в Европейския съюз. В моите съображения аз съм почер квартала какво мислим ние по въпроса за присъединяването на Турция. Е, смятам, че може да се включи и това, което е, сме постигнали през тази година. Искаме да е, избегнем омалуважаване на ролята на обществото. Това беше не към господин Ламстър, господин Омси. Господин Хауит, вие споменахте много аспекти, които със сигурност ще изискват изменения. Относно конкуренцията, имам впечатлението, че в много глави се е, забелязва едно забавяне на действията от страна на Турция. Когато, що се отнася до конкуренцията, това е нещо, което засяга и Европа. Господин Халти също спомена убийствата на честа. Но фактите, които съм споменала, са а, факти. Те могат да се приемат за истина. Аз съм получила информация от а, докладите на а, комисията. Относно външната политика, да се използва думата дипло регрет вместо диплор. И има, да, различия в а, мнението. И трябва да подчертаем, че е похвално, а, че Турция участва активно в а, външната политика, но в същото време Европа също трябва да действа върховният представител също трябва да предприеме някакви действия. Тук не става въпрос само за думи. Резолюцията за Иран не беше подкрепена в съвета на сигурност на ОНЕ и това е доста разочароващо. И затова аз избрах такава формулировка. Аз също не съм доволна от тази 10% бариера. И насърчавам реформата в тази област, но трябва да имаме предвид, че и управляващите партии, и опозиционните партии са тези, които отдават значение на този прак от 10% те могат да се опълчат срещу една такава промяна относно свободата на, на медиите и пресата. Водиха се разговори по този въпрос наскоро и, и мисля, че резултатите не са много обозна... обнадеждаващи. Госпожа Флотър започна с коментари, които бяха свързани с, въпрос, с кипърския въпрос. Всички ам, колеги от Кипър са тук днес. Аз приветствам а, това. А, с интерес и слушах тяхното мнение, но трябва ясно да ви заявя, че моята работа е да изготвя доклад за Турция. И така, ако искате да защитавате кипърската кауза, това е нещо, което ще помогне на Турция и Европа, но е, има комисии, които е, изрично се занимават с е, този е, въпрос. Ако смятате, че всичко, което съм включила в този е, доклад, не е достатъчно, Аз всяка година, когато а, преработвам този доклад, включвам нещо ново, отразявам последните а, развития и се надявам, през следващите години да се намери, намери а, разрешение на проблема. Ако госпожа Флотър иска е, изменение, да внесе изменение по този въпрос и след това господин Хауит Е, иска отеглянето на во, во, военните части. И ако искате да включите в Магуста, какъв доклад ще е това а, в крайна сметка? А, ние ще се конфронтираме по този начин. Колеги, може ли да ви помоля да признаете това, че аз съм включила достатъчно аспекти, свързани с Кипър в този а, доклад. И изчезналите а, хора, достъпа до а, областите, окупирани от военни части. Аз съм взела предвид тези неща, така че моля ви, задоволете се с това, което съм включила и моля ви, не внасяйте тези изменения. Аз няма да приемам и, и изменения а, от такъв род. Това, което трябва да се направи, всичко, което е е, постигнато до този момент е, трябва да се използва е, и да може тази резолюция да бъде прията възможно най-бързо. Искам да предотвратя безкрайни дискусии. Така че нека проявим здрав разум и да приемам резолюцията възможно най-бързо. Имам предвид и темата с забратките. Това също е въпрос, който а, се поставя и в Европа. Относно визите, смятам, че това е нещо, което трябва да обсъдим с комисията. Аз съм запозната с този въпрос, но това е европейски проблем. Относно образованието, да, надявам се, че ще признаете моята формулировка, ще я приемете. Относно подкрепата за Набуко. Трябва да проверя точно какво имате предвид. Не смятам, че ще има някакъв голям проблем. Господин Пепелс, за кюрдите. Какво да кажа още по този въпрос? В Турция ни критикуват, че оказваме прекалено голяма подкрепа на ПКК. ПКК е една терористична организация. Фактът, че се водят разговори в Турция с кюрдите е нещо похвално. Не знам дали трябва да давам други подробности е, по този въпрос госпожа Гомеш. Благодаря ви за вашето изказване по отношение на корупцията. Аз съм споменавала този въпрос и преди, но този път не съм, защото не може да се повтаря едно и също нещо а, всеки път. Но ако смятате, че е необходимо, бих могла да го включа. Ние чухме и мнението на комисията. Ам... Представителят спомена член 20. Да, права сте, че ние трябва да насърчаваме както Турция, така и Европа да е, засили сътрудничеството. Господин председателю, смятам, че преминах възможно най-бързо през отделните точки. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря на докладчика, както вече ви съобщих. Имате една седмица в повече за внасене на измененията съгласно графика, а именно до 18 януари са всички други дати остават непроменени за гласуване в комисията и в пленарна зала. И сега стигаме до следващата точка. Предложение за резолюция относно включването на споразумение за партньорство и сътрудничество между европейските общности и техните държави членки и изключване на споразумение за партньорство и сътрудничество. Давам думата на докладчика госпожа Николай. Благодаря, господин председател. Ако добре разбирам, Нямаме достатъчно време и няма да можем изчерпателно да обсъдим този доклад, който е на второ четене в парламента. Е, извинявайте, но има шум. Е, може ли по-близо до микрофона, защото колегите, които Напуска залата, да дига чум. Но ако сте близо до микрофона, ще ви чуваме добре. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество в работата по доклада. Неодавна се събрахме за последен път и се споразумяхме за 13 компромисни изменения, както и за редица технически изменения, които подобряваха текста. Искам да внеса едно уточнение обаче. Докладът е много по-критичен, отколкото в първия си вариант и предлага също една, е, е, една, една оптимистична визия. Мисля, че така ще можем да подпишем споразумение. Много е важно да сътрудничим с Туркменистан. Трябва на всяка цена обаче да променим нашата стратегия, която от 12 години се проваля, води до пълната изолация на Туркменистан на международната сцена. Искам да наблегна на сътрудничеството между нас, което позволи да изградим механизми на контрол за спазването на споразумението и след влизането сила на договор от Лисабон, нашата позиция в рамките на тези споразумения може да бъде много по-активна, да се сключи споразумение за общо със Средна Азия нашата комисия също може да бъде по-активна, да, да се включим в контрола. Има вече механизъм за проследяване под гидата на върховния представител от, на службата за външна дейност. И благодарение на а, новите механизми парламента може да играе много по-активна роля в член 82 от доклада се споменава сътрудничеството между парламента, Европейския парламент и Туркменистанския парламент, който се председателства от, от жена. Нещо много важно да се Миналата седмица се срещнахме с представители на делегацията за Централна Азия и те искат на всяка цена да се сключи споразумение за партньорство, което е необходимо, но трябва да наблегнем, да сложим като условия спазването на човешките права. Това е много важно, защото за момент имаме само временно споразумение, което е, е, е чисто търговско, няма други клаузи. Мисля, че това ново споразумение ще ни позволи а, е, да се ангажираме по-сериозно с Туркменистан, не само в областта на защитата на човешките права, но и на търговско-економически. Да, да, да, ще приключвам. Разбирам, че нямаме време. Имаме време до 26 януари. На 24 се надявам а, да има положително гласуване, защото е, тук подходът в областта на а, човешките права е, е достатъчно до... добре застъпен. Мисля, че ние трябва да сме много по-активни в отношенията с другите страни, особено в сегашния контекст и сред тези страни е Туркменистан. Мисля, че една е, е, от стратегическите цели едно трайно и динамично партньорство с Туркменистан. Благодаря ви. Господин Петерле, за две минути. Е, Благодаря, господин председателю. Не искам да повтарям това, което е беше казано от докладчика. Радвам се, че колегите внесоха редица изменения и че ние успяхме да изчистим текста, така че да няма повторения и той да бъде последователен. Работата ще продължи, въпреки безпокойството, което имаме, въпреки големите несъответствия. Ние ще Работим за това да може да се интегрира в тези рамки което е необходимо за Туркменистан. Благодаря господин Петерле. Госпожа Генсен за две минути. Мерси, е, шер колег. Благодаря, колеги. През следващите месеци трябва да напиша доклад за Средна Азия и да оценя напредъка в петте страни от този регион, включително Турменистан, в областта на човешките права. Това, което ме притеснява по отношение на Туркменистан е, че говорим за напредък, но аз искам да ви уведомя за две писма. Едното получено а, от главния секретар на ОССЕ и втори, второто едно отворено писмо, подписани от Асоциации за защита на човешките права. 19 членове са подписали. Тези е, е, неправителствени организации не са могли да отидат на е, срещата на върха на ОССЕ в Казахстан, където е имало паралелно конференция на НПО, защото са били заплашени в Туркменистан и с подкрепата на Казахстан. Тези НПО не са могли да пътуват, имало е физически заплахи, доста сериозни обезпокоителни действия и в писмата, които ще ви изпратя, ако не сте ги получили вече, се споменава общата атмосфера в Туркменистан през последните години. Според тези НПО, миналата година била най-репресивната, най-ужасната година безпредседентна по отношение на нарушенията на човешките права. Може да прочетете в писмата всички факти, които са изложени. Просто искам да спомена, че общата атмосфера в Туркменистан не свидетелства за кой знае какво подобрение по отношение на зачитането на човешките права. Благодаря ви, каза председателя на госпожа Кил Нилсен. Сега господин Паско. Thank you. Благодаря. Аз всъщност замествам господин Шиевец, който ме помоли да изчета следващото изказване, което на практика отразява мнението на нашата група. Трябва. Все пак сме из, из, изправени пред старата делема. Да, дали да приемеме малкото демократични крачки напред или да, да, да, под, да подчертаеме, че все още сме е, изправени пред диктатура. В случая с Тюркменистан има известен напредък, но също времено много ви моля, ако, ако четете с тази бързина, не може да има никакъв превод. Но положението все още не е усъвършено и може още много да се направи за разрешаване на тези тежки проблеми. Компромисните изменения, които бяха подготвени и обсъдени, отразяват нашата позиция относно подписването на споразумение с Тюркменистан. Е, споразумение за партньорство може да бъде подписано само ако Тюркменистан зачита човешките права. Нашата политическа група подкрепя всички компромисни изменения. Госпожа Аутала. Две минути. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчицата за сътрудничеството и по-специално в областта на зачитането на човешките права. Много от компромисите са идеални, чудесни и мисля, че трябва обаче да насочиме вниманието си към нов механизъм за мониторинг, както това е записано в едно от компромисните изменения. Бих искала обаче да се спра и на казаното от колегите и специално казаното от госпожа Килз Нилсън, защото този режим в тази страна е все още един от най-репресивните режими в, в света. Така че е, човешките права трябва да бъдат предварително условие, зачитането им трябва да бъде предварителното им условие за е, подписване на споразумението. Е, в, по, по тази по тази причина е много трудно веднага да имаме така решение и с, да кажем с чиста съвест да нека да се подпише подобно споразумение. И знам, че много колеги се колебаят дали трябва да дадем зелена светлина на сключването на споразумението. Е, така че ние зелените смятаме, че може би това трябва да се отложи с една година, за да видим дали наистина има послания, дали оттам ще дойдат положителни знаци, и, а няма да има влушаване на положението на човешките права. Формулировката е понякога малко неясна или не. Е, така, ние бихме искали Европейския съюз наистина да е, има гаранции това, че това споразумение за партньорство и сътрудничество ще тласне е, зачитането на човешките права в правилна посока. Така че, както казах, смятаме, че е добре да има една година мониторинг. Господин председател, тук има нещо странно. Тук имаме една версия на СПС от 98 година и там липсва нещо към член на едно. Става, става дума за подкрепяне на, на туркменското общество в усилията му за изграждане на гражданско общество и демократическо общество. Защо липсва този текст? Grazie, senior президента. <clears throat> Chciałbym przede wszystkim podziękować. Е, Искам да благодаря на докладчика и на всички, които внесаха изменения началото доклада не отговаряше на нашите очаквания, особено по отношение на темата за човешките права. Той не отчиташе позицията на Европейския парламент в миналото, но с изменение да доклада стана по-обективен. Тук не става въпрос да анатемосваме Туркменистан – трябва да отбележим и осъществения от тази страна напредък, но все пак, нека си признаем, че прогресът е доста виртуален. Трябва парламента да се придържа към линията, която очерта с предишната си резолюция и отново да формулира своите очаквания по отношение на Туркменистан, особено по отношение на спазването на човешките права и да а, изгради система за ефикасен контрол и мониторинг на а, напредъка в тази област. Трябва да използваме всички възможности, които може да ни предостави това ново споразумение за сътрудничество и партньорство, но трябва да поставим условието, че ще прекратим неговото изпълнение, ако бъде установе, бъдат установено драстично неспазване на човешките права. Трябва да гарантираме е, реална ефективност на нашия контрол, на нашите действия и от текста на проекто доклада е, мога да заключа сега, както го виждам, че измененията го правят така, че да отговаря на нашите е, е, очаквания. Благодаря, господин Гажип. Благодаря, господин председателю. Аз бях един от е, колегите, които внесоха измененията и аз ще съм е, доволна да прочета компромис, които явно вече са изготвени, но пък аз не съм ги видяла. И има колеги, които внесоха много важни и сериозни изменения, но има други, които не са съгласни с този доклад. Бих помолил докладчика и докладчиците в Сянка да споделят тези компромиси с колегите, за да се постигне консенсус. Аз говорих с някои колеги преди това и информацията от господин Уискенсън, свързан с възпрепятстването на представители на неправите си организации да посетят Туркменистан. Благодаря на госпожа Гомаш. Сега приключваме с дискусията. Сега от името на комисията. Many thanks uh, for letting me... Благодаря. Нека да кажа само няколко думи. Аз не, не съм виждала също компромисите, така че трудно мога да се да, да взема позиция. Знам, че ние предлагахме три, три неща за преглед на положението на човешките права, е, механизъм за мониторинг, е, годишне, годишен преглед или партньорска проверка. Аз съм казала, че за, за комисията няма проблеми. Това сме го казвали в е, всичките комисия, Либе, човешки права. Ние сме готови във всеки момент да дойдеме и да споделиме информацията, защото, както казахте, вярно е, че положението с човешките права далеч не е задоволително. така. Така. Е, просто трябва да решиме какъв, кое, какво, какво, какво трябва да бъде, какъв трябва да бъде подход. Ако решиме, че ще бъде годишен преглед на човешките права, то тогава ще се е, подготвя ежегоден доклад или говориме за един нов, съвсем нов механизъм. Така че ни трябва да се, раз... трябва да се разбереме с госпожа Николай, да навлеземе в подробности, защото ако става дума за нов мониторинг механизъм, съвсем нов, то тогава трябва, ние имаме известни резерви, защото защото трябва да видим дали всичко това може да се впише в Лисабонския договор и в новото междуинституционално споразумение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Благодаря. Сега последна реплика на докладчика, госпожа Николай. А, извинявайте, за 30 секунди госпожа Отала. No, скузи, scusi, scusi, aveva chiesto un yeah, ultimo I, intervento aggiuntivo, veramente I... poco. Аз исках отговор на моя въпрос, защото той е много важен. Защото трябва а, в, в, в, в, в текста като че ли не, няма достатъчно строги формулировки. Искам, искам отговор. Ако комисията иска да отговори на вашия въпрос по, на госпожа Отала, госпожа Никес. Е, Благодаря. Текста, който обсъждаме, всъщност е бил подписан. Вече не става дума за документ, който те първа може да бъде преразгледан. Но ако някои елементи не са били достатъчно е, добре обсъдени или ги няма в текста. Трябва да се върнем и да потърсим човека, който е, е работил по този текст преди 12 години. Но е, този документ е подписан от парламента и от Тюркменистан. И сега давам думата на докладчика за заключение. Благодаря. Много добре разбирам загрижеността на колегите, споделям я. Но ние сме справени пред една политическа альтернатива. В доклада предвиждаме всякакви механизми за проверка, проследяване, които Европейски парламент може да използва Съжалявам, че измененията не са били разпратени до всички колеги. Смятам обаче, че отлагането на прилагането на този доклад само ще допринесе за стагнацията на целия регион. И така няма да можем да възприемем конструктивен подход към региона. Разбира се, че можем да наложим санкции, е, позовавайки се на нашите ценности, но тези санкции само ще влушат положението. По отношение на това, тези писма от неправителствените организации, да, аз съм в течение, знам Знам за какво става въпрос. Става въпрос за влизане в Казахстан, а не в Туркменистан. Това, което знаем със сигурност, аз лично съм правист. Аз не се доверявам на едностранни декларации, затова проверих нещата. В случая Казахстан не е дал визи на представителите на тези НПО. Защо не мога да кажа? Защото не искам да правя без почвени, непроверени декларации, тъй като нямам доказателства. Госпожо Аутала, тези, които ви представляваха на последната е, среща, искаха такава формулировка. Може би вие не сте им обяснили какво точно искате с това изменение. Съжалявам, че нещата не са станали както вие го желаете, но съм готова да говоря с вас. По принцип съм за един конструктивен диалог, по-скоро отколкото да блокираме е, ситуацията. По отношение на самия доклад, аз си го защищавам. Механизма, който предлагаме в него, който е разрешен от Лисабон, Лисабонския договор, проверих това с правната служба – ще помогне да променим прекалено скованата позиция, която имахме до сега и да играем роля къде, в региони, където нашия принос може да, да укрепи демокрацията. Благодаря на госпожа Николай. Кра... Графика, знаете основните. Или не, не съм ви казал. Трябва да ви кажа. Е, гласуване в комисията е предвидено на 25 и 26 януари, за да може на 1 май, май, март да се гласува в е, пленарно е, заседание. Има различни документи, има една политическа резолюция – която се изразява за гриженост и критически коментари за развитието, която трябва да се гласува също. Но когато става въпрос за доклада, а, ние не сме сигурни, че повечето колеги ще бъдат за доклада. Докладчицата настоява да го гласуваме. Ако настоя, ще го гласуваме. Но аз по-скоро бих и препоръчала от сега до края на януари, когато ще гласуваме в комисията, тя да се срещне с колегите, за да намери компромисни решения за някои спорни пасажи, да се е, за да може да промени отношението на колегите към текста, да, да са по-склонни да го приемат. Защото иначе ще има риск по едно вече определено споразумение да се получи обратен гласуване против Ще се видим и е, сигурно индивидуално преди празниците, но понеже официалното ни заседание е на 13 януари, ви пожелавам весели празници е, и до Страсбург на пленарното заседание. Заседанието приключи.